Please, uh, can you be seated? I am terribly sorry for delay. There was in-camera meeting on a very important issue and chairman has decided to run. Съжаляваме, че закъсняхме. Имахме заседание при затворени врата. За това закъсняхме. Обаче продължаваме веднага с дебата. Господин Ланген, имате думата. Господин председател, не ви засяга това, което ще кажа, но ръководството искам да помоля да отчете факта, че не е учтиво много хора да чакат пред вратата и да не могат да вляза, да влязат. Е, освен това, от вчера виждаме, че председателят не може да си спазва дневния ред. Сега отново го няма. Не може да спазва мнение. Е, извинявайте времето. Съжалявам, казвам го на вас, но това е проблем. Благодаря, господин Ланген. Наистина имате право за това, е, казах и това, което казах току-що преди малко. Хората чакаха. Наистина това бе не беше приятно. Имаме проблеми, действително, понякога. Е, не винаги управляваме ефективно дневния ред, но така е. Съгласен съм с вас, господин Ланген. Трябва да си спазваме времето за заседанията. И така, добре дошли на всички колеги за е, колеги, които са дошли за изслушването. Е, то е посветено на окончателната система за, на ДДС в Европейския съюз. Е, този дебат се излъчва и по интернет. Това действително е един от, една от най-важните точки в дневния економически ред, в економическия дневен ред в Европейския съюз – има големи загуби при събирането на ДДС. Над милиар... няколко милиарда евро са загубите. Комисията смята, че може да подобри ситуацията и да събере голяма част от загубените средства. Знаем какво е предложението на комисията. Ние искаме да организираме това изслушване, защото искаме да чуем от заинтересованите страни, от експерти, какви могат да бъдат допълнителните промени и как се възприема предложението на комисията. Как ще процедираме? Ще помоля всеки го от експертите да направи въведение за 5 минути, след това докладчиците в сянка ще имат думата за въпроси ще има възможност за отговори. Ще се движим в слот от 2 на 3 минути. И след това се надявам да има възможност и за останалите членове на парламента да вземат отношение. Давам думата на господин Скопио, на, извинявайте, на госпожа Скопио, тя е от Европейската комисия. Тя е била съветничка на Пьер Московиси, тя е била адвокат. Тя пътува навсякъде из Европа, за да обясни какво прави, какво правим ние. Така че чудесно е, че вие сте тук днес сред нас. Благодаря ви. Моля, опитайте се да се вместите в 5 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, много се радвам, че сме днес тук пред вас за първи път. Аз имам възможност да споделя с вас какво е предложението на комисията и то не само по отношение на окончателната ДДС система, а и за възможността да се създаде една единна ДДС област. Ние искаме системата да е модерна, да не се злоупотребява с нея, да има превентивни механизми заложени в нея и да е сравнително опростена. Трябва много добре да управляваме нашите ресурси, да не залагаме прекалено много на данъците. В този смисъл комисията оповести своя план миналата година и излезе с редица предложения, които е хубаво да се споменат. Някои вече се прилагат, други се обсъждат все още и трета група още не са представени. Ще започна с нашето най-важно предложение, предложението, което задава тенора на нашите дейности през последните няколко месеца. Много време вече се намираме в преходен режим и този режим ще е на лице, докато нямаме окончателен режим. Но и това се оказа, че е много трудно постижима цел – затова взехме решението да се премине към една окончателна система, основана на, на дестинация. Това няма, не е заложено в никакъв акт. Миналата година, през октомври, бе приета мярката, на която почива този режим. И Текстът казва, че режимът ще функционира по много специален начин, който е, ще е в съответствие с неговите характеристики. Заедно с това сега се опитваме да подобрим настоящия преходен режим. Имаме бързи решения, които са взети от комисията и те са съпроводени с специална идея, идеята и концепцията за сертифицираното данъчно задължено лице. Така, стъпка по стъпка ще процедираме напред към една обща система за ДДС. А, това е нещо като финансов ренесанс, защото заедно с това предложение, основно предложение, правим и допълнителни предложения. Те имат за цел да упростят системата за малките и средни предприятия. Предложението е прието през януари тази година. Освен това има и спомагателни мерки, които бяха също приети тази година. Е много важен елемент е сътрудничеството в <clears throat> данъчната област. Принципите са много важни, но тяхното приложение е даже по-важно. За това трябва да дадем възможността на държавите членки да се сътрудничат е-, ефективно, така че принципите, които ние формулираме, да бъдат приложени на, практики, на практика. И така, Миналата година бе прието едно предложение в комисията, то бе обсъдено в съвета и се надяваме то да бъде приложено бързо. Това е в интерес на държавите членки, на гражданите, които плащат данъците. Той е от интерес за бизнеса и за потребителите, за цялата ни економика. Ето защо радвам се, че съм тук днес, защото всичките различни мерки трябва да се видят като а, общ, общо усилие към създаване на една съвсем нова система за ДДС. Приключвам с една добра новина – нови правила са приети с единство правила, на които ще почива а, окончателния режим. А, то всъщност всичко се свежда до това да имаме о, обслужване на едно геше от страна на Европейския съюз. Госпожа Ферия е сред нас. Тя е много известен експерт и това не е само мое мнение. Това е мнение на международната специализирана общност. Тя е сред е, първите 50 човека, които са, се славят като най-добри експерти в света по отношение на данъчната система. Тя е е, експерт по данъчно право, преподавала е в Оксфорд и в университета в Лисабон. Тя е експерт тук в парламента и е участвала в други изслушвания тук и в Лондон. Благодаря. Благодаря за поканата днес. Благодаря за възможността да говоря по тези предложения. Съвсем накратко, моята, моето въведение се свежда за доставките на ДДС. Искам да поздравя комисията за това, че прави предложение за окончателната система на ДДС. Моят докторат имаше темата край на преходния период. Е, е трая 30 години преди да се предвижим наистина към този край. Аз съм доста обаче загрежена за ДДС ставките. Няма да се впускам в подробен анализ и историческото развитие на ДДС системата, няма да се впускам в размишления а, върху последствията, економическите последствия за, от ДДС ставките. А, писала съм статии по този въпрос. Ако се интересувате, може да ги разглеждате като фон на моето изложение днес. Какво обаче се случва в момента? Нека обрисувам контекста накратко и да предупредя, че това предложение съдържа определени рискове. Искаме да хармонизираме в ДДС системата и ставките. Опитваме се от 50 години, от 60-те години се опитваме да сторим това. Предложение след предложение се опитваме да създадем една обща ДДС система. Това предложение, което се представи от комисията, е, е корена промяна към, в подхода към ДДС ставките. Ако това предложение се приеме, това ще означава дех, дехармонизация на ДДС ставките. Комисията иска да аргументира своето предложение и го аргументира, че няма нужда от хармонизация на ДДС ставките. Аз не съм съгласна. Не съм съгласна с тези заключения. Не съм съгласна и с идеята, че а, ДДС режима трябва да, не трябва да се хармонизира заради пазаруването през граница. Но именно поради пазаруването през граници трябва да има хармонизация. Комисията казва, че ако предложението се приеме, държавите членки ще могат да променят ДДС ставките си. И това непременно ще увеличи разликите в ДДС ставките в Европа. Още повече, според мен, това ще доведе до подкопаване на данъчната основа. Тоест, определени позиции ще бъдат махнати от ДДС. -то. Политическите и економически последствия са много ясни за всеки го, който работи в тази област. От много години държави членки оказват натиск да се променят ДДС ставките и аз очаквам че, въпреки че не мога да съм сигурна, че това е мотивацията зад предложението на комисията. Но тези, този натиск, който, се, който сега не се очак, усеща много добре, ще, ще се усети, ако има дехармонизация на ставките. Комисията казва, всичките тези промени са възможни, но когато имаме хармонизация, комисията няма да може да обвинява правилата за ДДС ставките и ще има голям натиск да се преместят определени позиции от базата, от данъчната основа, т.е. Ако се намалят данъчните ставки, това може да стане данъчна политика. Проблемът е, че това все още не е така. Защо трябва да има намалени данъчни ставки. По принцип има няколко причини. Най-напред защитават се бедните хора по този начин и на второ място целта е да се увеличи потреблението на определени стоки. Всичко това зависи от един фактор, а именно намаляването на цените. Проблемът тук е, че всеки път, когато се опитваме да измерим увеличението на цените като последствие от намаляването на ДДС ставките, нищо не се случва, не успяваме. Пазарът е много устойчив по отношение на намаляването на ДДС ставките и това, което се случва е, че търговците поемат намалението. На практика се случва това, че ние субсидираме определени сектори. И още повече, дори ако нещата проработят, ако цените намалеят, ще имаме друга, друго последствие. Ако погледнете потреблението, даже основните стоки а, се потребяват най-много от най-богатите хора. А, например, хляба или млякото, по-богатите консумират повече. Какво ще стане, ако, ако се увеличи ДДС за богатите хора? Но това е контрапродуктивно, но статистично погледнато, най- богатите е, биват облагодетелствани от намаляването на ДДС ставките. И дори да се намалят тези ставки за основните продукти, това ще облагодетелства отново най-богатите или по-богатите, а цената ще платят по-бедните. Заради всичко това, намаляване на ДДС ставките е, изглежда много привлекателно, но това не е панацея, така както се предполага, че ще бъде. И накрая, освен е, правните и економически последствия, смятам, че това предложение е неконституционно, защото то не отговаря на правното основание на член 113 от е, договора за функциониране на Европейския съюз, който казва, че хармонизирането на ДДС ставките ще подобри функционирането на вътрешния пазар. Това предложение обаче не, няма за цел това, няма да има за последствие това. И така, през 1995 година Европейската комисия излезе с бяла книга за вътрешния пазар. Комисията не трябва да предприема мерки, които са в противовес с замисъла на основателите на вътрешния пазар на Европейския съюз. А трябва да се предприемат мерки от естество, което да опосредства функционирането на вътрешния пазар. Това беше е, целта през 1995 година. Това е и целта на вътрешния пазар и сега. Това, за което ви моля, е да правите политика на базата на, на а, разумни политически и економически основания. Председателя, да, наистина бяхте доста провокативни. Благодаря ви. Започнахме с 20 минути по-късно, така че нека побързаме. Следващият оратор е госпожа Лейне. Тя работи от 30 години в областта на данъчното облагане. Е, специалист е по правни спорове в данъчната област. И така преминаваме към адвокатската професия. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожи и господа депутати, за тази покана. Поканиха ме да коментирам сертифицираните данъчно задължени лица. Данъчно задълженото лице в системата ДДС са е, онези, които събират данъците 35, 35 е, милиона са тези, които събират тези данъци. 50% от търговията вътре в Европейския съюз е, се извършва между фирми – Ключовият въпрос е им трябва ли да въвеждаме две категории неплатени колектори на ДДС. за вериги на доставките и достав... осигуряване на освобождаване – да се купуват стоки вътре в Европейския съюз, като могат да използват обратно начисляване? Моят отговор е не. Нека да споделя с вас няколко причини и е, подробностите са в моя доклад. Няколко въпросителни. Ако сте авторизиран економически субект, вие отговаряте на изискванията за сертифицирано данъчно задължено лице. От предложението, което е представено, знаем, че изискванията ще са по-различни. Второ, това предполага сериозни разходи за фирмите и е пречка пред бизнеса, е, спъва и предприемачеството, особено за микропредприятия, малки и средни предприятия. Като фирма, всеки път, когато извършвам сделка, ще трябва не само да проверя дали моя клиент има валиден ДДС номер, но всеки път ще трябва да проверя дали клиента има статут на сертифицирано данъчно задължено лице. Това не, не може да се прави един път, а е за всяка отделна сделка. Възниква и риск, защото е, признаването на този статут в цяла Европа може да се затрудни, ако и условията не се прилагат по един и същ начин. И по този начин всяка фирма ще търси най-изгодното, най-изгодната юрисдикция. Освен това, може да възникне измама с статута на сертифицирано дезеле може такъв статут да се използва в вреда на системата ДДС. И разбира се, въвеждаме два модела на събиране на ДДС вътре в Европейския съюз. Събираме ДДС, ако нямаме статут на сертифицирано данъчно задължено лице. При другия сценарий има обратно начисляване. И има опасност, поради двойния статут, има опасност да се повторят сегашните видове измама. И може би се питате каква е альтернативата. Альтернативата е да се премахнат първопричините на измамите с ДДС. Ние трябва да преразгледаме модела на регистриране на фирмите. Трябва да създадем едно, една идентификация и когато си задължен по ДДС и имаш номер, това трябва да бъде печат за качество като коректен търговец. Ние трябва да затворим вратата за измамниците и да имаме възможност да ги санкционираме когато аз имам шофьорска книжка, мога да карам както на националните, така и регионалните пътища и когато направя нарушения, е възможно да ми отнемат книжката или за временно, или за постоянно. Целта е да бъдат защитени останалите участници на пътя и така. Няколко предложения. С времето, с което разполагаме до 22 година, е, можем да създадем нов модел за регистрация по ДДС, за регистрация в Европейския съюз и тук трябва да преразгледаме възможността да използваме като част от регистрацията на новите ДЗЛ критериите за сертифицирано данъчно задължено лице те могат да се използват и за новопостъпващите. Когато приложим тази, въведем тази регистрация, можем да използваме е, възможностите от е, законодателството. И можем да обменяме данни за тези лица и разбира се, трябва да се предвидят санкции. Ако има нарушение, При сериозни нарушения регистрацията може да се отегли, може временно да се замрази, за да се защити системата в интерес на легитимните търговци. В заключение, има нужда от нещо за съществуващите а, субекти. Имаме нужда от спешни, бързи решения, но не сертифицирано данъчно задължено лице и нека да започнем за механизъм за европейска идентификация за регистрация по ДДС. Това може да стане и чрез определена агенция. При всички случаи целта е да защитим системата от измамниците. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Кристиян Коктветгард, от който представлява Бизнес Юра, по-конкретно групата за ДДС политика. Той има дългогодишен опит и в това число и в KPMG. Благодаря, уважаеми депутати, господин председател. Бихме искали да ви благодарим за любезната покана да говорим по важната тема на бъдещето на ДДС. В Бизнес Юроп сме наясно за това, че сегашната ДДС система, създадена преди 25 години, е фрагментирана и създава възможности за измами и също така успеха на вътрешния пазар а, оказа сериозен натиск върху сегашната система. Инициативите за реформиране на системата ДДС от Европейската комисия в а, техния пакет за справедливо данъчно облагане 1, 2 и 3 е уникална възможност да се направи така, че новата система да бъде по-проста, по-малко податлива на измама и насърчава трансгранична търговия и економически растеж в Европейския съюз. В настоящия дебат обаче е много важно всяко решение да намали административната тежа за фирмите и държавите членки, както и да не пречи на касовите потоци които са много важни за конкурентоспособността. Не бива да сменяме една бюрокрация с друга. Имаме нужда от режим, за да намалим административните разходи и измамите. Това не е толкова лесно. Има един ключов елемент и държа да го подчертая. Ключов елемент на всяко предложение, което отправяме, предполага доверие между държавите членки. Някои от сегашните недостатъци се дължат на отсъствието на естествена, естествено доверие в това, че е, данъчните системи на другите държави членки ще събират е, ДДС. Ако не преодолеем това недоверие, няма да можем да упростим системата. Това е доверие не само между държавите членки, но и между данъчните администрации и коректните фирми. Нека сега да поясня. Според прогнози на Европейската комисия, в Европейския съюз през 2015 година е, са били събрани 1 трилион евро ДДС, което е 7% от общо БВП на Европейския съюз. Но очевидно дори и най- малките промени в ДДС системата могат да имат сериозни въздействия върху економическите резултати и данъчните приходи на държавите членки. Цялата търговия между облагаемите фирми подлежат на ДДС. Последицата е, че всяка система трябва да улесни безпроблемната безпроблемната обработка на транзакциите. Независимо от това кога се извършва транзакциите, всяка мярка, която е, предполага цена а, за транзакциите, може да има висока цена за заедостта и а, приходите. Очевидно мерките, които затрудняват сделките, са свързани с, сериоз, с сериозни последици за постъпленията. Бизнес Юръп подкрепя прехода на системата към система, ориентирана към дестинацията. Но за да функционира тази система, има нужда от упростяване и лесен достъп до съответна, до нужната и надежна информация за правилата и административните практики. Ние трябва да сме, трябва да има яснота по различните подробности. Що се отнася до предложението на Европейския съюз за окончателна е, ДДС система за Европейския съюз, ние подкрепяме усилията на комисията за подобряване и разширяване на обслужването на едно място. Това е много важен елемент в новата система и това ще упрости е, мерките за малките и средни предприятия. Има обаче други елементи на предложението, които противоречат на целта на комисията за упростяване на е, ежедневните сделки, които извършват фирмите, дори с въвеждането на система, основ... която основана на широка основа. Например, продложеното сертифицирано данъчно задължено лице се опитва да е отговор на необходимостта за опростяване, но а, самото, самото понятие сертифицирано данъчно задължено лице предполага тежест за бизнеса и данъчните администрации. В съответствие с оценката на въздействието на предложението, 80% от трансграничните измами се извършва от организирани престъпници, а не нормални предприятия. Ето тук трябва да бъдат насочени усилията. По предложението за малките и средни предприятия, Бизнес Юроп е, сме разочаровани от амбицията в предложенията за малките и средни предприятия тъй като а, там са обхванати само микропредприятията. Разбираме, че инициативите за МСП трябва да се разглеждат във връзка с упростяванията, предложени в законодателството ДДС между фирми и потребители както и упростяването, което ще се представи в подробните разпоредби, които ще се очертаят в окончателния режим. Но предложението не дава отговор на въпроса как микропредприятията могат да влязат в системата ДДС, като въвеждат постепенно изисквания за спазване. Благодаря ви. Благодаря. Последния оратор е Герхард Хюмер от Австрия. Европейската асоциация на занайчийските и малки и средни предприятия, като говорим за въздействието на реформата на ДДС, той е много подходящия човек, който да обобщи. Благодаря. Искам да добавя някои специални аспекти към колегите, към това, което каза колегата от Бизнес Europe. Малките и средни предприятия и микропредприятията са, трябва да отделят по-високи разходи за съответствие. Ние бихме <clears throat> приветствали изключенията за в данъчната област, така че да могат малките и средни предприятия да се ползват от опростяванията в системата, дори и те да не са изключени. Трябва да помним, че 92% от всички компании в Европа са микропредприятия и 90% са покрити от това предложение. В същото време ние сме загрижени, че може да се създадат допълнителни рискове по отношение на конкуренцията. Т.е. тези, които са облагодетелствани от изключенията и тези, които не са. Това се отнася най-вече за предприятията, където, които произвеждат трудоемки продукти. Много от нашите членове е, са загрижени от прекалено високите прагове. Това може да ощети местния бизнес. В този смисъл ние подкрепяме разпоредбата за праг от 100 000 евро за трансграничен бизнес, но по отношение на, 9, на предложението за 95 000 за националните изключвания, нашите членове не са доволни от това предложение. Ние разбираме аргументацията, в Обединеното кралство, например, един такъв прак би покрил 27 държави членки, но в определени държави членки, където има прак от 25-30 хиляди евро, в, от, при тях ще има голям натиск за увеличаване на прага и на национално равнище. И това не е в интерес от, на, на нашите членове. Така че, може би, ние трябва да помислим за премахване на прага по принцип, освен ако такъв прах се иска на национално равнище. В страни като Белгия и Германия има натиск за увеличаване на националните прагове и в такъв случай, ако, е, в такъв случай се очаква натиск от политическата страна. Изключенията могат да доведат до нарушена конкуренция. Ето за то, защо ние препоръчваме да сме внимателни и тук се намесва една друга идея, а именно, ако искате да помогнете на, на, на започващи предприятия, предприятия, които са в началото на своята предприемаческа кариера, кариера и им дадете възможност за включване в системата, може да им зададете един прак – който да бъде постигнат в рамките на първите две години от съществуването на предприятието, т.е. да има изключение, така че за първите две години предприятието да може да се развива. Може да се използва с други думи прага след две години, без да има заплаха за, конкурен... за конкурентоспособността. Този преходен период от две години ще даде възможност на предприятията за ползване на изключението в рамките на още една допълнителна година. Това трябва да въжи за а, в случаите, когато а, приходите надвишават 50% от обема на миналата година на приходите от миналата година. Трябва да има възможност на микро предприятия, които не се ползват от изключванията, да се включат в системата. Ние мислим за един пряк прак от 3 милиона, може този прак да се увеличи на 5 милиона. В този случай тези предприятия могат да, да се ползват само от опростяването на системата. Сега нещо за гъвкавите ставки. Както каза и колегата от Business Europe, гъвкавите ставки са нещо много трудно за нас. Някои от нашите членове ги искат, но те могат да работят, да проработят само ако има съотносимост с ставките в други страни и ако имаме съответната информация. В противен случай всеки път, когато има промяна, човек трябва да прави справка в системата. За малките и средни предприятия, ако имате прекалено сложни критерии, за включване на системата и ако не дадете възможност на малките и средни предприятия да получат статуса за сертифициран данъчно задължен оператор, това ще накърни много функционирането на малките и средни предприятия. Благодаря. С това приключваме кръга на първите изказвания. Сега давам думата на докладчиците в сянка, след което ще имаме спонтанни изказвания. Том Ван Декаларе не е тук. Той е от НП. И от негово има аз ще задам въпросите най-напред. Ние говорим за намалението или несъществуващото доверие. Тоест, липсва доверие между компетентните данъчни власти и държавите членки. Как да преодолеем този проблем? На второ място, инициативата на някои държавни членки за преодоляване на липсващите данъчни на, на, на затрудненото събиране на данъците чрез обратното начисляване. И на трето място, как, какви са рисковете от забавянето на приемането на предложението за, оконча... за окончателна данъчна основа, като се има предвид особено, че ни трябва един слово в съвета. Кой ще отговори? Колко време имам? Около 4 минути. Така че имате около 4 минути. Искам да се възползвам от възможността да реагирам на няколко от коментарите, които бяха направени преди мен. Няма да говоря дълго. Винаги приветствам възможности да се поясняват някои недоразумения по отношение на нашето предложение. Ще започна с а, веднага за намалените ставки. А, винаги а, а, се чувствам така малко некомфортно. Списъка е там. В началото държавите членки и комисията искаха да въведат дефинитивен режим. А, това означава, че ставката щеше да бъде а, а, приложима там, където е доставчика. Това щеше да доведе не до а, трансграничен шопинг, е, това винаги е възможно, по-скоро за изкривяване на мястото, където се установява съответния бизнес. Вие разбирате, че за целите на одита има предимство да бъдеш в държава, да се установиш в държава с по-низки ставки, за да може да се е, накарат държавите членки да е, имат някакво по-единство правителство имаше е, един списък на услуги а, при въвеждането на преходния режим. Това обаче доведе, с няква, доведе до някаква дискриминация. Девет държави, които имаха дерогации в собственото си законодателство, имаха възможност да прилагат а, до известна степен намалени ставки извън списъка на стоки и услуги, в които се предвиждаше такава ставка. Имаше а, няколко промени. Първата промяна беше разширението на Европейския съюз. Държавите, които се присъединиха към Европейския съюз по-късно, имаха по-малки възможности за прилагане на а, намалени ставки. Междувременно също така променихме идеята си във връзка с прилагането на дефинитивния режим, тук вече не говорим за происхода, но е ясно, че като се махне възможността от трансграничен шопинг, ако отиваш в друга държава членка, ти си, по, ти си властта на законодателството в съответната страна. Но при дистанционни продажби вече няма нужда да се прилагат ограничения за това какви могат да бъдат ползите от намалените ставки, защото тази необходимост вече не съществува тогава кои сме ние да кажем на Полша, че не е възможно да, при, да прилага а, да прилага намалени ставки за бебешки пелени, при положение, че в Англия и в а, о, Ирландия се прилага. Кои сме ние да кажем кога, а, какво се прилага. А, също така, а, това, което се смята, че е антиконституционално, всъщност се прави, антиконституционно се прави именно за зачита не на а, законите, тъй като целта е да се избегне изкривяването а, трябва ли да го правим днес, а, а, сега? Не. Защо трябва да, иск, да казваме на държавите как да използват своето фискално пространство? Това е едната а, последица. Другата е за дерогациите в държавите, които имат ако правилата не бъдат използвани. Ние може би може да кажем, че смята се, че проблема е решен, но вашите политици са избрани от вашите граждани а, и обикновено те са нереалистични. Ние се опитваме да намерим а, възможност държавите, които имат дерогации, да ги запазят и да оставим възможност а, на другите държави също така да се присъединят. А, а, е, независимо от опасността от данъчна ерозия. Ако държава членка има определено фискално пространство, възможност да използва намалените ставки като инструмент да насърчи данъчните си политики, независимо от това дали причините са социални, политически, по други съображения, това е а, по осмотрение на държавите членки. Ни им даваме възможност да насочи това а, данъчно фискално пространство. Даваме им свобода да изберат как да го насочат. Мога ли да ви запитам? 6 месец, 6 минути минаха, имаме още 4 души. Искаме да помолим въпроси и отговори. Ние знаем доводите, преждеговорищите няма да говоря по-дълго от преждеговорищите. Вашия въпрос е свързан с договора, доверието между държавите членки. Ще бъде много трудно и дълго да обясня на хора, които не са експерти, как работи нашата система. Съвсем накратко идентифицирахме възможността да хванем онези, които изчезват без да платят данък. Ако ам, продадете стока извън държавите членки, в друга държава, стоката е освободена. И това създава и наречените а, верижни а, е, измами, каруселни. А, идеята е да се хванат парите, след това да бъдат преразделени разпределени. Тъй като държавите членки се опасяваха, че някой друг ще събере данъците или а, бя, се а, страхуваха от това, че ще събират данни за някой друг, ние предложихме това да бъде направено по а, постепенно. Ако искате да продължите с кущата система, добре, нека да хванем онези, които а, а, представляват риск, ще изчезнат, ще изчезна с парите. По този начин може да се запази сегашната ситуация, като същевременно ще може да се запълнят най-големите дубки, Именно това беше причината, поради която избрахме това решение. Втория въпрос е защо смятам, инициативата на държавите членки, ние направихме едно предложение. Две държави, които а, поискаха да използват системата с, с, реверс, с обърнатите, реверсираните а, ставки. А, аз няма да обсъждам това. А, сега топката е в. А, а, полето на съвета. Аз не смятам, че двете системи са несъвместими. Имаше ли и трети въпрос? Как можете да сте сигурни, че предложението ще бъде достатъчно подкрепено? Като всяко данъчно предложение, процесът е дълъг, но тъй като обслужването на едно гише започна да се прилага. Ние отначало сега вече го предлагаме за всички системи. Е, е, беше прието вече в съвета, ще работи. Е, бизнес към бизнес е малко по- сложно и по-дълго. Благодаря. Иска ли някой друг да коментира? по въпросите, но имайте предвид, че имаме още четирима а, души, които трябва да се изкажат. Благодаря, така както аз разбрах въпроса за предложението за обръщането на а, таксите. Липсващия търговец е е един начин да се атакува това. Също така е добре за изграждането на доверие, но политическия натиск от някой, който е над данъчната администрация, а, ако се натрупва такова политическо такъв политически натиск, тогава ще има, ще има резултати. Сега, ако питате дали ще има ползи или рискове, да, ползата е, че може да се намали един вид измама в една държава, а риска е, че ще бъде изнесена тази измама в друга държава членка, защото, например, рисковия профил, в който се събират част от ДДС, отива в една система, в която всичко се събира на накрая. И това вече дава един много по-различен профил на риска. И сега а, дали ще бъде успешна системата или не, по принцип ДДС е най-простия данък на, а, в света. Просто прилага се, прилага се една ставка за транзакцията. Сега Дже има думата. Благодаря, господин председател. Интересна беше бележката на края. Мисля, че много от нещата вече обсъждахме в контекста, в който работихме преди. Разбира се, Целта е системата да бъде проста, която дава възможност за борба срещу трансграничните измами. Това са основни неща. Може би няма да попитам комисията, тъй като вече много въпроси се зададоха например, за липсата на доверие между държавите членки и липсата на възможност за получаване на правилната информация един от друг. Бихте ли могли да ни кажете как може да продолеем този проблем? Имате ли идеи? Споменахте някой, но малко по-подробно да разгледаме липсата на доверие и а, сътрудничество. Това ще бъде много интересно. Герхард от микропредприятията, малките и средните предприятия. Можете ли да кажете малко повече за това, кои са най-големите пречки, когато говорихте за тази нова система във връзка с малките и средните и микропредприятията? И, е, а, това, което споменахте, мисля, че е е свързано може би първо господин Хумър, понеже въпросът беше пряко зададен на него. След това ще помоля някой от панелистите да отговаря, ако не предпочитате нещо друго. Благодаря, ще опитам да бъда кратък и точен във връзка с изграждането на доверие. Как може да се изгражда доверие? Въпрос е открит. Първоначалното предложение за обслужване на едно гише е да се получи някакво плащане от държавата, която ще прави одит, за да няма прекомерно бреме от извършването на одити, ако някои държави членки не искат да направят. Но ако работим заедно, а, обслужването на едно гише, което се а, въвежда в електронните услуги, това е първията стъпка за събиране на ДДС от други. А, това изгражда доверието, отнема време, но това е според мен един от най-добрите катализатори за изграждане на доверие. Също така се установяват и някои неща, света, а, как може да се, да се действа, когато се срещаш с хора, които са, например, данъчни, а, служители, е, тогава се установяват начини за това как да се, е, да се прави трансграничен одит. Е, това не трябва да отнема много време, защото измамника се крие в сложността и в бюрократичните причини. Сега, по въпроса за липсата на информация, ние посочихме и комисията също така посочи, е, че съществува един информационен портал за ДДС. Може да се зададете въпрос защо дадена държава членка не би искала да а, а, покаже данните в един надежден ДДС портал. Защо да не а, се зарадват на тази възможност и да кажат да, ние искаме да улесним спазваме отпадането на ДДС закона, аз честно не го разбирам, не е разхода за поддържането на тази информация. Тази информация би трябвало да бъде достъпна на всички, разбираема и надежна. Не може да се очаква от е, един специалист е, да търси начин а, а, в днешния свят а, някой да ти търси как да си платиш ДДС-то. От гледна точка на МСП имаме проблеми с предложението за сертифицирано данъчно задължено лице. Ако си докладчик, няма никакво значение дали в чужбина партньорът ти е потребител или е фирма. Така че ако не... Така че дали те са функционирана, ако няма функциониращо и надежно информационно средство, в момента го няма. За МСП не би било възможно да приложа този принцип правилно. Ако си от другата страна не можеш да получиш сертификат, защото сегашните идеи на комисията са твърде сложни и твърде скъпо струващи за малките и средни предприятия. Ще трябва да платите ДДС е, за доставките, а големия конкурент е, не плаща и това влияе на конкурентоспособността. Ето защо можем да подкрепим принципа CTP, ако всички спазват правилата и ако имат лесен достъп до този статут. Благодаря. Имаме трима оратори. Започнахме късно и затова, пред, по, затова предлагам да удължим това изслушване с 20 на минути. Ще наваксаме по-късно. Сега ще дам думата на Тибор Сайни, който е докладчик по предложението за ДДС. Благодаря. Е, всъщност е, в парламента е, сме водили много дискусии по всички елементи на системата, в това число и ставките. Моят въпрос е от малко по-общо естество. Е, е, е, професор Ферия. Професор Ферия направи много критични коментари по предложението. По време на преговорите в парламента не успях да установя толкова силно критичен подход. Ако правилно я разбрах, тя каза, че предложението на комисията е неконституционното и е неподходящо от економическа гледна точка. Ако обаче е така, каква е альтернативата? защото в сегашното предложение е, са инвестирани много усилия. И за мен би било. За мен е очудваща тази остра критика, но сигурно имате альтернативни предложения. И сега в рамките на две минути искам да посоча още нещо. ДДС не е някакъв е, странен участник е, в економическия свят. Е, ДДС е свързан с други данъчни въпроси. Има страни, които прилагат по-висока ставка, за да компенсират отстъпките и облегченията, които предоставят на големите многонационални предприятия. Благодаря, господин Сайни. И сега професор Лаферия има думата. Всичко, което казах за предложението, са развити подробно в документа, който предоставих на вашата комисия и това, което казах. Тук са заключенията. Доводите са развити подробно в документа. Що се отнася до альтернативата? Въпросът е труден от политическа гледна точка. Въпросът е, че е възможно нещата да станат по-лоши, отколкото са сега. В момента нещата не са добри, сегашната система е устаряла, изкривява конкуренцията, създава проблеми за МСП и е пречка пред търговията в е, ЕСА. Моето притеснение е, че предложението е, допълнително ще влуши нещата, така че ако има повече ерозиране на основата, повече диференциация, нещата ще се влушат. Е, също така последствието гледна точка на постъпленията. Ако продължим да приемаме ерозиране на основата, дори ако има таван, ако, продължи, ако продължим по пътя на ерозирането на основата, ще има дефицит на постъпленията. И ще трябва или да намалим публичните услуги, или да намерим парите другаде. ДДС е много добър източник и осигурява финансиране на нужните услуги. Аз не съм сигурна откъде другаде биха дошли парите и в европейските страни. Аз не съм политик, разбира се. Не говоря възоснова на това, което наблюдавам. Не виждам желание за намаляване на публични услуги при намаляване на постъпленията. Това са моите притеснения че ще се спъне търговията в Европейския съюз, ще влуши изкривяванията, ще, ще загубим постъпления, които биха могли да бъдат инвестирани в публичните услуги. Не виждам по друг начин, не виждам как по друг начин може да се компенсира. И не виждам защо трябва да стане това. Не виждам основание да се ерозира ДДС основата. Има много причини да се разшири основата. Но не виждам основания нито от политическа, нито от правна, нито економическа гледна точка за ерозиране на основата. От тук и критичното ми отношение към предложението. В доклада си съм развила предложенията подробно и съм готова в двустранен разговор да дообясня благодаря и госпожа Лежън иска да реагира. Само два коментара. Съгласна съм, че най-добрата практика е ограничаване на ставките, но сега ние се придвижваме към окончателен режим, основан на, на крайната точка. И не е вярно, че страните имат пълна свобода. Има ограничения, рамки, в които може да се маневрира. Съгласна съм, че може да има въпросителни, но заедно с това има ограничение на бюджета, на дефицита, има механизъм на европейския семестър. Аз съм за, преподавам глобално сравнително ДДС право. Начинът по който е направено предложението Страните не са принудени да прилагат по-низката ставка и има ограничения. И последния коментар по процентите. Ако имаме различни ставки в страните, е много важно да да се използва статистическа класификация, но само за продуктите, които са стандартни, кои, спрямо които се прилага стандартната ставка, така че трябва да има статистическа класификация за различни продукти, както в моята страна. Така че ако започнеш да търгуваш в друга юрисдикция, откъде да разбереш е, какви са ставките Господин Луки от ЕКАРЕ. Имам един по-принципен въпрос. Ако проследим предложението на комисията и спазим принципа на страната крайна точка и няма ли по-естествен начин за облагане, като обратното начисляване? Данъците се плащат там, където е крайният потребител. Така че естественият път е обратното начисляване. Въпросът ми е към госпожата, която обосновава регистрацията. Вашата съседка посочи проблемите с обратното начисляване. Какви рискове ще възникне, ако имаме система за регистрация на търговците? Защото е, тук е много ясна връзката с обратното начисляване и възможностите за измама намаляват, ако имаме система за регистрирани коректни търговци. Последният ми въпрос е свързан с ерозирането на основата. Вие се изказахте против предложението на комисията и аз не виждам. Може би можете да го обясните още един път. Вие казвате, че ще има тенденция към по-ясни ставки, но ставката и базата са различни неща. Говорихте за ерозиране на базата. Аз не виждам такова нещо. И не разбрах кои механизми биха довели до намаляване на ставките. Всъщност за базата ли става, за основата ли става дума или за ставките? е, били проявила една страна интерес е, към система, която ще доведе до намаляване на постъпленията? Благодаря. Доста въпроси. Кой иска да започне? Започваме от ляво на дясно. Благодаря. <clears throat> В момента преходната система всъщност е система на обратно начисление. Това е бизнес-то-бизнес, трансгранично. Това е система с обратно начисление и тук, започва, и тук започват проблемите. Имаме едно плащане и то бива изтласквано до последната брънка на веригата. Въпрос, въпросът е, докато стигнете до черния пазар, вие губите всичко. Всичко губите. И с частичното плащане, дори когато една брънка по веригата се изпусне, изпускате само една брънка, а не цялото плащане. Така че тук имаме онтологически проблем. <clears throat> при обратното начисление. Тук се опитваме да приложим същата система на вътрешна и на външна основа. Тоест, че всяка, всяко снабдяване се таксува, се облага с данък. Може да изглежда изкуствено, че имаме различни компетентни данъчни власти, но това е механизъм против против данъчни измами и докато не видим, че е, обслужването на едно геше е, върви добре, не искаме да го заменим. Сега, когато този сертифициран сертифицирано данъчно задължено лице продава директно на потребителя, къде сме сигурни, че всичко е легално. Ние не може да вярваме на всеки го, няма и да го сторим. За частичното плащане това е осложняване за бизнеса. Има различни альтернативи. Оценихме различните альтернативи и видяхме и се спряхме на онези опции, които са най-удачни. Искам да подкрепя това, което каза комисията за обратното начисляване. Всички проучвания сочат, че ДДС ще има е, е много податливо на измами. Има там където веригата на, до, на доставките е много дълга, там има много възможности за измама. Много е възможно някои от доставките да не бъдат докладвани. Сега по отношение на данъчната, на данъчната ставка. Подкопаването на данъчната основа се заключава в следното. По принцип имаме една стандартна ставка. Всички отклонения от финансова перспектива са разходи, данъчни разходи. За... И тук се намесва подкопаването на данъчната основа. Сега за натиска. Видяхме, че има много примери за това в Обединеното кралство, тампоните, е, ресторантите в Португалия. Всички тези продукти се политизират и се оказва натиск за намаляване на, дан, на ДДС ставките. Ако лобистите продължават да твърдят, че има възможност за намаляване на ставките, е, политиците ще и правителствата ще увеличат натиска. Аз не смятам, че посоката е в посока на увеличаване, напротив. Кой иска още да реагира? Мисля, че искам да се спра на обратното начисление и на събираемостта на данъците. <clears throat> Ние не искаме да имаме събираемост и след това връщане на данъците, така че да няма съпоставимост на двата процеса. Имаме, искаме да има една система, която да, е сравни, която да взема предвид е, отделните процеси. В противен случай цялата система може да се използва от престъпници. Трябва да се постигне баланс. Ако се облага ДДС, това е нещо много нужно. Има един трилион евро, които трябва да бъдат обложени, а се изплъзват в системата. Ето защо ние казваме, че искаме да има опростени методи за събиране. Но в момента с моментното предложение. Ние не смятаме, че сертифицираното данъчно задължено лице е отдачното предложение. Трябва да решим проблема с доверения търговец, с груповите сделки, т.е. трансакции, но не може да намерим отговор на всички тези въпроси, докато не знаем как ще изглежда като сложност цялата система. Може би това не е идеалният отговор, но съвсем честно, когато говорим за сертифицирането данъчно задължено лице, не може да го обсъждаме без да знаем какво всъщност ще са неговите, какви ще са неговите характеристики. Благодаря. трябва да приключим с тази, този кръг въпроси и отговори. Благодаря на нашите гости. Ние сега в крайна сметка започваме а, обсъждане на това предложение. Това беше един интелектуално обогатяващ дебат. И така, това не е краят на нашата дискусия. Ще се върнем към нея в близко бъдеще. И така, благодаря ви. Още веднъж се извинявам за закъснението поради продължилото предишно заседание. А сега преминаваме към следващата точка. Това е точка 13.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 Sold. And the timeline is on back, you know, because we agreed that yesterday. Yeah, yeah, I have it also. On, uh, I have it. Sold. Mm-hmm. И така, уважаеми колеги, нека да започнем по точка 13, общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2019. Всичките раздели, позволете ми да е, Приветствам тук господин Даниел Виоти. Той ще участва в нашето заседание. Той ще разгледа бюджетните процедури, ще разгледа също така становищата на ЕКОН с сегашната процедура ще бъде организирана в две процедури. Становището ще бъде на нашата комисия, ще бъде дадено на бюджетната комисия с измененията, за да може да се изменят числата в бюджета. Комисията се очаква да предаде проекто бюджета на 23 май. Всъщност ние действаме по един материал, който не е готов. Искам да помоля докладчика да направи едно 5-минутно представене. След това преминаваме към нашата, докладчиците в нашата комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от комисията. Благодаря за това, че ме поканихте. Въпреки, че времето е ограничено, е много важно да водим диалог с всички комисии За мен е важно да се срещна с различни комисии, да чуя вашето мнение и от методологична гледна точка, защото моето желание, както и на предишните докладчици, да представя текста, който отразява в максимална степен позицията на целия парламент, за да имаме ясна позиция, в, особено с оглед на помирителната процедура с комисията и съвета. Темите, по които искам да чуя вашето мнение и които имат връзка с годишния бюджет на Европейския съюз са свързани с реформата, секторните програми, реформата на европейските органи за надзор, банкови орган, органа за единен надзор, също така централните контрагенти на трети страни. Тази задача е, ще бъде е, свързана с допълнителни разходи от 2019 година и има нужда от специален механизъм през 2018 година за да се покрият разходите. Ето защо е необходимо да се направи оценка на това мостово финансиране. Също така частните пенсии, ЕЙОП в рамката на координацията на надзора за регистрациите. Разходите ще се разделят на принципа 60-40 държавите членка. Евро... Участието на Европейския съюз ще бъде 40%, 300 милиона. Е, това са основните последици, основните въпроси, които обсъжда комисията ЕКОН във връзка с бюджета е, но аз съм тук, е, за да чуя вашите предложения, вашето мнение, за да мога да си свърша по възможно най-добрия начин работата за бюджета за следващата година. Сега давам думата на докладчика за комисията ЕКОН. Както знаем, обсъждаме предложение, което все още не съществува. Затова сега ще споделя своето становище. Отчитайки тенденциите в Европейския съюз и в глобален мащаб, трябва да държим сметка за най-важните въпроси, но и приоритетите на ЕСА. Според мен има ясни приоритети като сигурност и отбрана и в бюджета трябва да има съответното финансиране за тези приоритети. Ето защо бюджетните редове са, до, трябва да бъдат добре балансирани. Институционалните субекти не, не бива да създават трудности. Сега по отношение на структурата на бюджета, най-важните въпроси в ресора на ЕКОН са ясно очертани и следващия въпрос е повишаване, са повече изисквания за а, надзорните органи има нужда от допълнително финансиране с оглед на повишените задачи. Също така не бива да има дублиране. Бюджетните редове трябва да са изчени по такъв начин, че да няма дублиране. Също така и аз искам да чуя мнението на останалите членове и се надявам, че ще дадем своя принос. Uh, uh, Благодаря много, тъй като не всички докладчици в Сяго са тук. Госпожа Береш ще се изкаже по въпроса. Първо искам да се извиня на, от името на Симона, която не може да бъде сред нас. Искам да благодаря също така на докладчик от името на бюджетната комисия. Мисля, че нашата комисия ще може да се изкаже за бюджета 2019 година и да напомним, че миналата година е, имаше стабилизиране на бюджета за агенциите, което е изключително важен елемент, като си има предвид е, работата, която тече в момента е, по Брексит, защото всъщност не се виждат някои неща директно абстрактно, но при пряк контакт се вижда въздействието върху банковата агенция и другите агенции. И докладчика спомена за влизането в сила на режима на пенсиите за европейски режим за лични пенсии, персонални пенсии, нещо, което може би не, беше, не чух достатъчно внимателно. Това е въздействието на релокализацията, преместването на Европейската банкова агенция. В момента мисля, че това трябва да стане през следващата година а, изцяло за а, преместването на банковата агенция. Това е свързано с, с Агенцията за лекарствените средства. Всичко това е в един контекст, в който което, ако всичко върви добре, аз не знам дали ще е така, може да си представим, че ще има нов начин за финансиране който ще влезе в сила за агенциите. Вие знаете, че има европейски надзор, има три агенции, в които се предвижда по предложение на комисията да има по-голяма принос а, с, с а, споразумение, разбира се, и а, а, да има едно ограничение от 40% на бюджета на съответните страни. Аз не знам дали вие ще ми кажете дали може да се каже, че може да се предвиди да има някакво развитие. Това е господин председател, нещо по което аз искам да чуя по-експертно становище. Благодаря, госпожо Берес. Нямаме тук тока Сянка от ЕКР. Не знам дали господин Лука иска, дали имаме някой от АЛДЕ, който да коментира от името на зелените. Свен Игор, няма да се изказва. някой иска ли да говори от името на ГУЕ? Тук става дума само за пари. А за другите групи иска ли някой да коментира? Не иска. Идеално се справяме с времето. Иска ли някой да се включи в а, спонтанните изказвания? Сега искам да помоля нашия гост да реагира. Ehm, Благодаря, господин председател. Благодаря за участието. Благодаря на колегата Берес. Водих си записки и ще направя само две, само два коментара. Както казахте, господин председател, не разполагаме с, с проекта за бюджет от комисията. Той ще бъде предоставен в края на май. По въпроса за сигурността и отбраната, вие говорихте за необходимостта от осигуряване на средства. Съгласни сме, че сигурността и отбраната трябва да бъдат обезпечени с ресурси. Има вече съществуващи проекти. Основният принцип на комисията бюджет е, че при нови разходи има нужда от нови постъпления. При нови проекти има нужда от нови финансови средства, не да се преразпределят средства от други проекти, за да не лишаваме гражданите и предприятията. Още едно разсъждение във връзка с казаното от вас за задачите на агенцията. От години сме свидетели на намаляване с 5% на служителите в институциите и агенцията. Но тогава, когато се възлагат допълнителни задачи на агенциите, те трябва да могат да работят и те, те имат нужда от економически ресурси и ресурси от а, и човешки ресурси. Това ще бъде тема на помирителните срещи. Благодаря, госпожа Берес каза, че има и по-важни въпроси, отколкото парите. Позволете ми да кажа за графика, нямаме доклад, ще бъде доста напрегнат. Становището ще бъде през юли на ЕКОН. 18 юли разглеждането на измененията и гласуването в ЕКОН ще бъде на 29 август. Имайте го предвид и след това ще ви покажем графика за бюджета. Позволете ми да благодаря на всички, които са тук, да благодаря на гостите. На следващата точка, от следващата точка отсъстват все още доста от хората. Прекъсване за 10 минути. I had just last week on Friday debate with our Prime Minister.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 Um, И така, уважаеми колеги, можем да започнем. Точка 14 на дневни, от дневния ред а, с изменението за трети страни използването на европейските Европейски Европейския надзорен орган. При, получили сме десетки изменения. Работи се благодаря на докладчика за много силния ангажимент. Е, имате думата Данута. Роберто спомена някои неща, които трябва да повторя. Мога да кажа, че сега работим по 40 компромисни изменения, които бяха предложени и трябва да кажа, че още от самото начало, че от изменение, анализа на изменението може да се види, че има широко съгласие между основните политически групи и колеги, които са в преговорния екип и мога да кажа, че едни елементи на този регламент ще бъдат обект на добро споразумение тук. Някои от въпросите, които искам да спомена тук, са първо свързани с а, а, по широкия за централните контрагенти. Ние, се оби... Ние искаме да въведем такава система за централните контрагенти с някои изменения, които са необходими, но мисля, че по това имаме а, споразумение. А, тръгвайки от предложението на комисията в рамките на ЕСМА и в, а, а, във връзка създадохме една вътрешна комисия в ЕСМА, която да отговаря за надзора и а, както Говорих е, и за надзора върху трети страни. Говорихме вчера по този въпрос, е, говорихме за състава на тази е, комисия, ще имаме постоянни членове, непостоянни членове, също така членове, които ще могат да бъдат поканени със статут на наблюдатели. Това беше предложението на Роберта. Решихме да включим също така разпоредби за независимостта и отчетността на тези надзорници и се споразумяхме също така по начина по който комисията ще взима решение за гласуване и сме близо до постигане на споразумение на връзката между гласуването в новата структура на ЕСМА и също така по отношение на надзор на европейските централни контрагенти и това е много важно в този контекст. Споразумяхме се също така е, по основните принципи за разделението на труда между националните органи и ЕСМА това може би ще бъде една система, която ние ще наречем баскетинг. Това ще бъде една трислойна система с задължително съгласие от страна на ЕСМА за някои решения. Ще има една група решения, за които ЕСМА ще трябва да ще трябва да се проведат консултации с, с ЕСМА все още пред нас стои една дискусия за това в кои сфери на вземане на решение ще бъдат включени в различните кошници. Образно казано, след това преминаваме към надзора на централни контрагенти от трети държави централни контрагенти, ако те са от Европейския съюз, има, има една система на различни нива, но за тези централни контрагенти се, групата се разделя на Q1, която ще бъде не толкова системно значима. Разпоредбите, свързани с ЕСМА, няма да се променят. След това има второто ниво на значими централни контрагенти с, с засилени надзорни изисквания. Те ще трябва да прилагат а, правилата. Има трета категория, която са, тя е Q 3, имената могат да бъдат различни, но тя е за централни контрагенти, които имат голяма значимост, централна значимост. Трябва да разгледаме критериите и комисията трябва да разгледа критериите. Тези критерии ще трябва да бъдат разгледани в комисията и в ЕСМА с цел признаване в Европейския съюз на основата на значението на финансовите паз... европазари. Една система, която също така е много важна, тя е свързана с меморандума за разбирателство между Европейски съюз и трети страни с надзорни органи по отношение на второто ниво на централни контрагенти. Аз мисля, че ние може да окажем специално внимание на този меморандум във връзка с тяхното спазване в практиката. Предвиждаме последици, ако тези меморандуми не се зачитат в трети държави с надзорни органи. Също така има и една надзорна колегия в третите страни. По нея също така до голяма степен има съгласи, Също така виждаме необходимостта от преразглеждане на решенията за признаване ще има две категории в зависимост от това каква е сумата в деноминираните валути в Европейския съюз. Ще се договори а, прак и онези централни контрагенти също така, които ще бъдат важни от гледна точка на валутата, ще бъдат а, а, преразглеждани на всеки две години. За останалите на пет години ще има едно шелониране и поставяне на определене на категории, което в съответствие с международните стандарти, особено отчитайки Комисията за установяване на системната значимост на банките и а, критериите за централните контрагенти са общо взето договорени до голяма степен. Все още имаме работа във връзка с, с ролята на Централната банка, ролята на тези банки ще, все още трябва много внимателно да разгледаме тези въпроси, за да може да видим е, е, да бъдем последователни в процеса на намиране на решения, свързани с надзорния процес и, и ролята на централните банки. Но мога да кажа също така, че може би ще имаме а, е, че ще имаме обсъждане до каква степен да се впускаме в подробности по някои от критериите. В нашето съвместно становище с АВКО по-късно ще обсъдим а, е, необходимостта да се видя много ясно разликите между член 22 измененията на ИМИР и да видим ролята на централните банки, да сме сигурни, че тя е адекватно отразена в правната фактология, може би това ще обсъдим по-късно, защото не искам а, да отнем повече време, защото това е свързано повече с а, член 22. А, благодаря Данута. А сега като докладчик в Сянка искам да ви благодаря, да благодаря на останалите докладчици в Сянка за отличното сътрудничество, което се постигна. Мисля, че свършихме добра работа, намирайки компромиси. и занимавайки се с редица много сложни проблеми, в повечето от нещата, които бяхте казали, се споделен се споделя от мнозинството в преговарящите екипи и да се надяваме, че ще се стигне до едно солидно мнозинство за да може да се работи по отделните проблеми, които вече бяха засегнати. Сега по управлението, както казахте, всички ние решихме да се придържаме към разпоредбите на ЕМИР, за да няма припокриване с, разглеждането на ЕСМА, в зависимост от числата, Надзорния комитет, така както го предвиждаме, ще бъде също така, ще бъде добър кандидат за развитие в рамките на това преразглеждане. Естествено, трябва да се отчитат разликите. Мисля, че а, а, бройката а, за да имат достатъчно широко представителство, би бил е важен, за да може да има ангажираност с основните задачи. Да, това трябва да бъде един европейски орган, избран на европейско равнище. Добре е, че има една разпоредба за отчетност, която се се, на която се гледа с широк консенсус. Също така трябва да разгледаме въпрос за централните контрагенти. Това е е един деликатен въпрос в съвета. Да се надяваме, че ще можем да намерим една по-последователна, един по-последователен подход, отчитайки деликатността на проблемите, на позициите. Накрая решихме, че подхода на организиране на работата в отделни кошници в кавички ще даде една по-широка основа подкрепа на тази, за тази организация организации. Аз мисля, че една по-силна помощна клауза за преразглеждане. Може да се разгледа тази система на кошниците като един а, а, временен вариант. а, Както казах, има различни категории, които се а, разглеждат, да се види как ще се разпределят отделните членове в документа в различните кошници. Нашата позиция ще бъде естествено максимално, максимален брой разпоредби да бъдат свързани с Европейския съюз, да се опитаме да имаме подход, който е динамичен за е, пълен европейски надзор. Що се отнася до проблема с централните банки, Данута вече каза, че ние ще е, се придвижваме към един комбиниран модел, делегирани актове, разглеждаме също така една клауза, която ще даде възможност да се действа в, при а, е, из, изключителни обстоятелства във връзка с Европейската централна банка, за, във връзка с вътрешни политики и така нататък. Не е лесно да се сложи рамка в, на тези а, а, проблеми. Естествено, ние ще усъвършенстваме формулировката по член 22. Що се отнася до признаването на определена страна, мисля, че се справиме добре с поставянето а, на рамките за определенето на нивата, запазвайки логиката на предложението на комисията, именно за специфичен режим и също така да имаме на възможност за а, аудитиране за да може да имаме една опция, която да не съществува само на хартия, да може да бъде използваема. Мисля, че се доближаваме до един разумен компромис в тази сфера. Също така добавяме някои обяснения, пояснения. Аз мисля, че някои от тези неща ще бъдат взети предвид в точките от преамбиола за тази нова кливингова система, например да се поясни, че конкретни характеристики свързани с някои земеделски деривати, свързани с пазара на съответната страна. А, всичко това трябва да се вземе предвид, също така трябва да се види дали тази система ще бъде приета, може би ще обогатим и увеличим точките от преамбюла, за да няма а, да няма прекъсване и фрагментиране на пазара, за да може да се използва системата така, както тя е, е дефинирана. Сега ще предложим също така изменения с цел на по-голяма съразмерност, е, пропорционалност. Когато е, се работи с финансови инструменти, с национални валути, на, на няколко години би трябвало да има някаква форма на надзор за изграждане и всичко това се прави за изграждане на един солиден общ текст, който не е представен все още в окончателна форма. Аз благодаря обаче на Данута и на други колеги за отличното сътрудничество, а вие сега си изказвате от името на Кей. Благодаря. Uh, Добър ден, изказвам се от името на Кей Суинбън. Тя се из... очудва, че не... тя се извинява, че не може да дойде. Тук чета нейното изказване. Първо благодаря на докладчика и докладчите в сянка за коментарите, измененията, които внесох от ЕКАРЕ отразяват ключовите позиции на ЕКАРЕ, ролята на националните надзорници, уважение към нечленуващите в еврозоната, пропорционалност и ценността на глобалната система на конкуренция. Колеги внесаха изменения, които подкрепяме, изменения, които поставят акцент върху е, сътрудничеството за контрагенти от трети страни и също така улесняването на е, обмена на информация. Това са допълни, полезни допълнения към политизирана дейност. Подкрепяме измененията на господин Гуалтиери за независимост на органа и смятаме, че е, трябва можем да подкрепим идеята за двама заместник-председатели по ролята на Централната банка. Нас ни притеснява разпоредбата, която дава възможност на Централната банка да налага вето. Нашите а, е, предложения са насочени към първоначалната цел за регулиране на паричната политика. Приветстваме измененията, които подчертава значението на участието на банки, които са извън еврозоната. Притеснявани изменения 461. Там се говори за дейности от, от извънреден характер. Що се отнася местоположението за Екаре, смятаме, че това би бил довело до фрагментация на пазара, повишена криза с ликвидността. Приветстваме изменението господин Лукеш. Одобряваме измененията, които в дух на рационалност. Изменения на госпожа Гил и господин Томас Ман. Възможност, т.е. възможност за намаляване на риска, също така и пространна оценка на въздействието. Не сме за изменение 474. Смятаме, че става непропорционален надзорния режим и би било в ущърп на модела на пропорционалност. Госпожа Суинбърн разчита да продължи сътрудничеството с докладчите в сянка. Благодаря. Господин Яжев. Най-напред искам да благодаря на докладчика и на всички докладчи в сянка за ефективната им работа. По някои приоритетни области за нас. По вътрешният надзор на централните контрагенти смятаме, че системата трябва да бъде в ЕСМА. Затова внесахме изменения е, за насочени към практическото функциониране на системата. Трябва да има повече членове с право на глас на е, надзорния комитет, отколкото е очертано в проекто доклада. Ние искаме да има заместник председател, който да е заместник, който да е постоянен член. Също така трябва да има съвместимост между текста и позицията на парламента за възстановяване и преструктуриране на ЦК. Рисковете при оценката на ЦК трябва да включват финансови, оперативни и киберрискове. Освен това, формализираме а, оценката от страна на ЕСМА, за да се осигури готовност тогава, когато има рискове за финансовата стабилност. Що се отнася до ЦК от трети страни, повечето групи са съгласни, че има нужда от механизъм, така че комисията да отегля признаването на тези централни контрагенти, които представляват значителен системен риск за финансовата стабилност в измененията. поясняваме механизма и мерките, които трябва да се предприемат между оттеглянето на решението и влизането в сила. По този начин фирмите ще могат да имат време да предоговорят договорите и да се неутрализират рисковете, проистичащи от необходимостта за преместване на клирингова, клиринговата дейност. Комисията трябва да идентифицира нези субекти, които имат най-висок системен риск, трябва на тях трябва да им се отегли признанието. Също така трябва да се определи нивото, на което трябва да попадне. Също така централните контрагенти трябва да могат да се разпределят между първо и второ ниво, така че надзорните органи да имат поглед върху съответните условия и да бъдат подложени на едни и същи изисквания. Оценявам конструктивната дейност до сега. Благодаря. Благодаря, господин Ламберт. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Данута напълно споделяме оценката, че ЦК трябва да бъдат предмет на засилен контрол и надзор, тъй като там са средоточени много рискове. Действително имаме нужда от европейски подход, при който ЕСМА трябва да може да измени решение националните компетентни органи. По-конкретно изменение към 21А засилват се правомощията на ЕСМА, така че да извършва надзор в конкретна банкова рамка и да предприема мерки при бездействие или изменение към член 26а засилва се ролята на ЕСМА при несъгласие с националните компетентни органи. Засиленото участие на централните органи трябва да бъде предмет на баланс. Ето защо трябва да поставим акцент върху консултирането на банката преди да се предприемат мерки, свързани с обезпеченията и ликвидността. Разбираме, че потенциалните проблеми с ликвидността могат да засегнат цялата система при финансови сътресения. Предвиждаме банката емитен да може да изисква резервен лиценз, когато това изискване е необходимо за извършване на целите на паричната политика. Винаги се притеснявам, когато се опитваме да сложим да наложим твърде много изисквания на централните банки. Съгласни сме, че предложението на комисията е насочено към една от слабостите на, на режима ЕМИР. Системата за класификация е адекватна и пропорционална. Съгласни сме с докладчика, че текста от ниво 1 трябва да уточнява критериите, които да допускат повече класифицирани централни контрагенти. Комисията трябва да предприема делегирани актове, за да уточнява критериите и ЕСМА трябва да може да налага регулаторни искания към потенциални ЦК от трети страни вместо и най-сетне по аналогия с предложението за новите ЦК предвиждаме изменение към 25 ББ, така че банката е емитен да наложи на ЦК от трети страни да изграждат филиал. За придобиване на банков лиценз възниква въпросът и за структурата на ЕСМА. Разбираме вашия подход, но се притесняваме от създаването на прекомерни бюрократични пластове. Знаем, че предстои преглед на надзорните органи, но преди това за позицията на постоянните надзорни комисии би трябвало да се извършват от изпълнителния директор на ЕСМА. Няма да навлизам в подробности. господин Луке вече си тръгна. Разбирам всичките въпроси за фрагментирането на пазара, но искам да отговоря на Екаре, че всички демокрации са фрагментарни. Няма глобална демокрация. Искаме пазарите да бъдат предмет на демокрацията, не обратното. Докато няма глобална демокрация, няма глобални пазари, има фрагментация тъй като самата демокрация е фрагментирана, но демокрацията на първо място. Thank you. Uh, I don't see... Благодаря. Uh, EFTD, no. Uh, is, uh, Mr. Annemans, are you speaking for the... Okay. Uh, Madam Virnik, you asked the floor for the cash DI? Вие искате да заместите господин Клинц. Да. Господин Клинц не може, не може да присъства днес. Аз ще прочета неговото изказване. Той подкрепи изменение 474. Това е изменение за релокация на съответните клирингови къщи. ЕЦБ иска да се, ще се изтегли от Обединеното кралство и това ще има огромно въздействие върху европейските системи и върху Европейската централна банка. Най-вече ще има щети върху ликвидността на еврозоната. Компромисите, предложени от докладчика, отслабват предложението на комисията. Става дума за системната релевантност на централните контрагенти за системата и за еврото като цяло. Обединеното кралство няма да бъде обвързано от европейското законодателство, така че Европейс... Европейския съюз не бива да разчита на добрата воля на Обединеното кралство. Трябва да се защити стабилността на еврото. Брексит е Брексит. Клиринговите къщи, които имат системна релевантност за стабилността на Европейския съюз, трябва да бъдат локализирани в Европейския съюз или поне в Европейската економическа зона. Ако Обединеното кралство реши да се присъедини към европейска еврозоната, няма да има нужда от промени, за да се избегнат негативните въздействия с економическата стабилност. Господин Клинц излиза с допълнителни изменения, които имат цел да регулират отношенията след Брексит. Всички съществуващи контра... договори трябва да останат валидни и след Брексит и не биват да бъдат предмет на клиринг. Благодаря. Не виждам други колеги. първен, Сперес. Е, мерси, мерси. Благодаря, госпожо докладчик. Това е едно досие, което още от самото начало Исках да се придвижва добре, но а, трябва да споделя, че не съм разгледал в, подроб... не съм разгледал в подробностите в подробности предложенията за компромис, но а, аз а, с известно притеснение искам да ви напомня, че а, съм напълно съгласен с вас за повишаването на правомощията на ЕСМА във връзка с надзора на централните контрагенти. Това беше обсъждано в началото, когато започнахме да разглеждаме и Това беше важен елемент. Има нещо, което не беше споменато. Според мен това е въпроса за специалните правомощия в случ... при спешни случаи, защото има системен риск и ако има такива случаи, ЕСМА може да се намеси при тези условия. А сега не мога да се спра, да, да се въздържа да кажа по въпроса за демокрацията. Ние малко се усмихваме, но ако има участници в пазара, които не разбират от демокрация, а, и не разбират фрагментирането на пазара, мисля, че е роля на Европейския парламент а, да, а, да преодолее този хиатус, това прекъсване а, и с, с намесата на нашия парламент ние сме отговорни. Сега във връзка с, с а, ревизията. Да разбирам, че това, което предлагате е един, една конкретна разпоредба за надзора на централните контрагенти е, и това може, разбира се, да се аргументира е, и ние тогава, когато в ревизията на ЕСМА ние се отказваме от, от включването на а, надзора. А, сега, разбира се, по въпроса за идеалния брой, който, идеалното число, което би трябвало да фигурира тук. Аз нямам предварително формирани идеи. А, но за един орган, за да бъде ефикасен, не трябва да бъде твърде многоброен. Има една скала на ценности, която съществува, като погледнем Европейската централна банка и други органи. Е, е, органите, управителните органи, които работят добре, може да се вземат предвид като бройка във връзка с предвидените задачи, за добрите числа. Разбира се, не става дума за абсолютна визия. Ще се разгледат тези въпроси с новото управление. Благодаря. Сега искам да дам думата на представител на комисията. Благодаря. Искам. Благодарим за напредъка на парламента, отбелязан по това досие. Виждаме, че парламента подкрепя всички принципи на а, предложението на комисията. Ние приветстваме отношение, по отношение на централните контрагенти от трети страни. Приветстваме и усилията да се осигури независим надзор на ЕСМА. Освен това, одобряваме и укрепването на Централната банка. Има някои области, а ако сме разбрали правилно текста, има някои области, където бихме искали да се заостри вниманието на парламента. Най-напред по отношение на сравнителното съответствие. Трябва да уточним. Това е насочено към съответствието на, трети, на, на централни контрагенти от трети страни, а не обратно. Трябва това да е правилно отразено в текста, за да няма недоразумение. Освен това, трябва да сме много внимателни при двойното, двойния надзор за системно важните централни контрагенти. Такива централни контрагенти трябва да отговарят на изискванията на член 2, но това не е достатъчно. Ако се обвърже съответствието с определени споразумения, може да постави под риск финансовата стабилност по отношение на надзора на централните контрагенти от трети страни трябва да има съответни разпоредби от страна на Централната банка. По отношение на надзора на европейските централни контрагенти приветстваме общия подход на парламента и заострянето на правилата по отношение на ЕСМА. Нещо, което искаме да подчертаем – това е надзора над европейските централни контрагенти. Ако разбрахме госпожа Хюпнер правилно, има движение по тази точка. Смятаме, че всички централни контрагенти от Европейския съюз са, са системно важни и те трябва да подлежат на надзора от ЕСМА без да се взема предвид разликата в техния рисков профил. Благодаря. Благодаря. Да, вие правилно сте отбелязали, има движение по тази точка. Данута има думата, ако иска. Да, може би да отговоря на Волф Клинца. Ние подготвяме регламент, който ще формира пазара в средносрочна и дългосрочна перспектива. Не изготвяме регламент, който реагира на неща, които се случват в момента. Това не е нашето желание. Освен това, смятам, че е важно за нас и както разбирам, има желание от преговарящите по Брексит да включат темата в регламента, но ние не може да знаем какво ще се случи. Ние не вземаме предвид развитието на тези събития, не предлагаме адхок мерки, които може би ще трябва да бъдат взети в развиващата се ситуация. Такива мерки противоречат на духа и на ролята на този регламент и ролята на парламента като орган изготвящ регламенти. Имахме първото изслушване преди коледа. Опитах се да обобща реакциите. Реакциите бяха доста негативни. Понякога получавам сигнали, че подходът би бил положителен, но нека комисията е сигурна, ние ще сме много внимателни. Сега по отношение на съответствието, вероятно става дума за недоразумение. Ще погледна формулировката, към която направихте препратка за двойното, двойния надзор. Ще има много изменения и много компромиси. Така че ако има нужда, ще, се, ще ви помолим за повече информация. Сега за размера. Такива въпроси винаги се преговарят, са предмет на преговори. Вчера решихме, че може би не трябва размера да е 5 или 7, трябва да помислим за точния размер. Трябва, естествено, да вземем разумно решение. Говорихме за големите страни, за малките страни, така че колкото повече представители имаме, толкова повече мнение – Надяваме се да няма политически разлики. Става дума в крайна сметка за размера на органа. Този баскетинг трябва да е европейски надзор. Такъв орган не може да се създаде за един ден. Ще има постепенно въвеждане в операция. Така че хората да могат да поемат пълна отговорност за този процес. Предизвикателствата са големи. Пред този регламент оценяваме това. Така че размерът на органа ще се обсъжда допълнително. Говорихте за ЕСМА. Не говорихте за Централната банка. Сега за ЕСМА. Ние много говорим за меморандумите, за обмена на информация, но меморандите, меморандите ще са много силен инструмент от страна на ЕСМА. когато не се спазват съответните правила и стандарти. Трябва да имаме възможност, въпреки това, за преодоляване на трудностите и на трудните ситуации с надзора. Искам да благодаря на всички колеги, не само на депутатите, благодаря на консултантите, на асистентите, на техническите експерти. Много им благодаря. Надявам се да може да приключим с това досие на време. И до края на мандата се надявам да приключим с преговорите. Надявам се да не направим нещо, което да промени съществуващи структури, както сме направили при други случаи. Надяваме се това да не ощети нашия, нашата регулативна марка. Говорих за ЕСМА, за, спешните, непредвидените ситуации. Мислех, че говорите за ЕСМА, не за ЦБА. работим на тази тема. Говорихме и вчера с Централната банка. И правим разделение между член 22. Правим го по такъв начин, че да включим възможността за Централната банка да се намесва. за Европейската централна банка. Не разглеждаме като центъра на информацията. Не може да направим същото за економически паричен съюз, но смятам, че това е най-добрият начин Европейската централна банка да действа без ограничения и да реагира на непредвидени ситуации. Благодаря. Има изменения, които засягат непредвидените ситуация, да, но статутът Уставът на, е, на Европейската Централна банка е основният инструмент за справяне с непредвидените ситуации. Може би ще ни хрумне по-добра формулировка, но инструментът е уставът. Вчера нямаше решение по този въпрос, но имаше дискусия. И имаме изменения, мислим за формулировката. Uh, Не е тайна. Така че това, което ще бъде решено, ще е крайният компромис по текста. И така, благодаря ви. Благодаря на докладчицата и моля предайте моите благодарности и поздравления на всички колеги, които ни подкрепиха. Имаме времеви график, който е много амбициозен. 16 май е гласуването. Ако сме готови. Но ангажимента от Танута и екипа е много силен, така че сигурно ще спазим графика. Ако не сме готови, ще отложим обсъждането. Но вероятно то ще се състои на 16 май или седмица по-късно. Много сме ангажирани и решени да завършим работата си на време и да започнем тристранните срещи по времето на това председателство. Не зная точно кога ще е гласуването, ще видим, но това е стимул да действаме бързо. Естествено ще потвърдим датата. Благодаря. Свършихме малко по-рано. Следващата точка е съвместно заседание на комисиите ЕКОН и АВКО. Ще направим 15-минутна почивка. Unless you want me to entertain you for 15 minutes, but I think it's better to make a suspension.